получих номинирани членове за комисии и, делега... и делегации. Те са публикувани в протокола. Ако до утвърждаването на протокола няма възражения, номинациите ще се считат за утвърдени. Освен това, върховният пред е, е, заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи ще говори за положението в Египет, заместена от господин Маврояни. Господин председател, на почитаеми дами и господа депутати. За първи път египетски, египетския народ имаше възможност мирно да изяви своята воля. Съветът по външните работи на 25 юни се изказа положително за мирният преход. Е важните, важна стъпка в преходът в Египет. Ван Румпой, Барозо, Катрин Аштон и много европейски ръководители поздравиха египтяните за тази историческа промяна. Експертната мисия за наблюдение на изборите в Египет и представители на гражданското общество не съобщават за системни и големи нарушения, които биха променили изходът на изборите. Европейската делегация изигра много важна роля в координирането и наблюдението на изборите от международните наблюдатели в Кайро. Особено важно е, че по време, под ръководството на президента Мострис, всички египтяни ще могат а, да упражняват а, своите демократични права в едно независимо и активно гражданско общество. Приветстваме изявленията на египетските власти и на президент, новоизбрания президент а, за изпълнение от страна на Египет а, неговите международни задължения по всички споразумения. Стабилността, а, стабилността в този район е наша задача. Отношенията си с Израел също са много важни. Върховният съд и въоръжените сили гарантират, че договорите ще се изпълняват и новото египетско ръководство ще се придържа към тях. Вярваме също така, нови, че новите египетски власти ще продължат да играят конструктивна роля в решаването на проблемите, пред които е изправен района, включително и палестинският проблем. Пътят към задълбочена, устойчива демокрация ще отговаря на желанията на всички египтяни. Този път е дълъг, но Египет никога няма да бъде вече същият. Няма връщане назад. Добавката към Конституционната декларация от Върховният е, е, съвет на въоръжените сили и решението да се разпусне долната камера на парламента са е много обезпокоителни. Върховният съвет на въоръжените сили по този начин си присвоява законодателни правомощия и значително ограничава правомощията на демократично избраният президент. Съветът по, на, по външните работи през юни изрази сериозна загриженост във връзка с това. Върховният представител Катрин Аштън поддържа тесни контакти с египетските власти. Всички страни трябва да намерят решение за цялостно предаване на властта на демократично избраното гражданско цивилно правителство и то колкото може по-бързо. И затова обявената от президента Морси назначаване на широко представителен кабинет е насърчително. То може значително да помогне за изграждане на национален консенсус, който е особено важно по време на преходния период. През следните месеци те ще имат много важно значение за Египет с приемането на нова конституция и организацията на нови избори. Демократичният преход трябва да гарантира участието на всички в социалния и политически живот на страната, без страх, независимо от политическа принадлежност, пол, религия и вярване – по своята природа Конституцията е основа, основен закон, който трябва да бъде прият единодушно, за да бъде легитимен и траен а, инструмент, а, на който да се позовават всички граждани. Затова надяваме се, че новата Конституция ще защити човешките права и основните права на всички граждани, че тя ще постави армията и полицията под контрола на демократично избраните граждански власти и трето, че тя ще гарантира независимостта на съдебната власт. Египет може да разчита на Европейския съюз и на неговата решителна помощ при решаването на сложните политически и социално-економически проблеми, пред които е изправен. Очакваме да работим в тясно сътрудничество с новият президент и бъдещото правителство, за да се задълбочат по-нататък нашите двустранни отношения. За да се постигне това, диалогът между Европейския съюз и Египет трябва да бъде възобновен колкото може по-бързо. Един от нашите приоритети е изработването на нов план за действие, който отразява целите на политиката за съседство на Европейския съюз, така както е, тя е дефинирана през съобщенията на комисията от март и май миналата година. Има, Европейския съюз има прекрасна възможност да подкрепи демократичният превод в Египет върховният представител приветства участието на Европейския парламент в работната група. Бъдещата демократично преобразование на Египет обаче ще бъде в ръцете на самите египтяни. Европейския съюз обаче ще продължи да прави всичко, което е по силите му, за да помогне на Египет да постигне тази цел. Благодаря ви. Благодаря, господин Маврояни. Следват изказванията от името на политическите групи. Колегата Петеринг, 3 минути. Благодаря, господин председател. В Египет беше избран президент а, след изборна борба, в която нямаше насилие. Това е много хубаво и е значимо събитие за Египет. Нашата политическа група желая на новия президент Мохамед Моси всичко най-добро и се надяваме на добро сътрудничество с него. Първите изявления на новия президент са доста окоружаващи това, което той каза например за отношението си към малцинствата или по-специално към християните, би могло да послужи като пример за арабския и мюсюлманския свят. Господин Моси дори каза, че може би ще има вице-президент християнин, с което ще направи нещо, което противоречи изцяло на други изявления в арабския свят, например Великия мюфтия на Саудитска Арабия през 2012 година каза нещо, за което се чудя, че никой не чу в Европа. Той каза, че всички християнски храмове на арабския полуостров трябва да бъдат разрушени и не бива да се строят нови. Ето, че Египет тръгва по нов път. Става ясно, че религията и политиката могат да съжителстват. Дано нещата да остане така и това ще бъде уникален пример за това, че политика и ислямска религия могат да вървят за ръка за ръка. Аз като християнин твърдя, че няма християнска политика, но има политика основана на християнска отговорност. Ето защо не може да има и ислямска политика, но може да има политика, основана на ценностите на мусулманската вяра. Смятам, че това би могло да бъде подкрепено от нас. Друг положителен сигнал е това, че президентът Моси каза, че ще зачита международните договори, включително и този от Кемп Дейвид между Ануар Садат и Бегин, мисля, че беше от 1980 година. Ще се радвам, ако колегата Мавроянис ме чуе. Колега Мавроянис, моля ви, и слушайте ме и не включвайте времето, през което не сте ме слушали във времето ми за изказване. Така че имаме достатъчно положителни знаци от е, Египет, но ще се обърнем и към Израел да направи всичко възможно, за да се е, установи решение, основано на две държави и да прекрати заселническата си политика. Друг въпрос има граждански е, неправителствени организации, например фундация Конрад Аденауер в Египет бяха подложени, бяха дадени на съд за мними антиправителствени дейности. Има и други такива организации, които подпомагат гражданското общество в Египет. Тъй, че трябва да се обърнем към египетското правителство да остави тези фундации да работят спокойно. Председателят, благодаря колега Пътерин. Колегата Панциери, две минути. Грация. Благодаря, господин председател. Можем да кажем, че встъпването в длъжност на президента Морси, избран от името на партията Справедливост и свобода, приключва първият етап от демократично развитие в Египет. При обявяването на резултатите обаче имаше две разминаващи се постановления на Конституционния съд. Според първото, закона, който изхвърля от изборния процес господин Шафик, не е валиден – а според а, второто изказване, изборният закон не е валиден. Правомощията поети от а, така наречения пролетен съвет а, на военните а, засягат по някакъв начин а, пък правомощията на президента по отношение на Конституцията. Президента Мурси се опитва да обедини различните части на египетското общество по отношение на външната политика. Той казва, че ще уважава международните споразумения. Да видим дали това ще се случи обаче. Новия избор в Египет може да даде ход на един по-демократичен процес в Египет. Зачитането на човешките права може да се подсили, може да се укрепи економиката и да се стабилизира финансовото положение. Определено Европейския съюз има роля там, чрез своята специална група за Египет. Европа трябва да работи с новия президент в Египет за укрепване на демократичния процес, за укрепване на двустранните връзки и за създаването на економически и финансов преход, който ще доведе до стабилизиране на страната. Благодаря. Благодаря, колега Пацери. Колегата Шааке, две минути. Благодаря, господин председател. Ние заедно с египетският народ празнувахме историческият момент, изборът на първия демократично избран президент – Върховният съвет обаче на въоръжените сили разпусна парламента и си присвои законодателни и изпълнителни правомощия. И затова ясно е, че още много път трябва да се измине преди Египет да стане наистина демократична държава. Въпросът е какво президентът Морси ще може да промени. А, за, защото в момента няма разделение на властите. На практика Египет все още е под военно управление. Новият а, президент трябва да премахне военните съдилища незабавно. А, неприемливо е, че има все още толкова много хора затворени заради политическите си убеждения. Но, неприемливо е това, че хората все още биват пращани в затвора без а, достатъчно а, демократичен съдебен процес. Европейския съюз е, трябва да окаже насик, натиск върху властите в Египет за зачитане на демократичните и човешки права. Необходимо е избор на парламент, който да има да бъде избран свободни избори и да има пълна законодателна власт. Необходимо е да се осигури а, а, зачитане на човешките права, демокрацията, правата на младсинствата и особено правата на жените. За действията на властите и стари и нови в Египет ще съдим именно по тези показатели. През преходния период трябва да се настъпи поврат от потисничество към свобода. Благодаря колега Шалке, а сега колегата Бенар Ату. Благодаря, господин председател. Отпадането на Бубарак през феврари 2011 година екипът се управлява от военния съвет, който си присвои правото, включително и правото да напише нова конституция. За много египтани, изборът на Морси Е, прави се опит да се приеме е, закон е, за разводите. Но трябва да се зачитат правата на жените. Без това не може да има истинска демокрация в Египет. Над хиляда жени миналата година приеха харта за правата на жените и тя е подкрепена от милиони египтяни. В тази харта се определят основните права, включително економически и политически на жените. Египетското правосъдие трябва да защитава египетска жени от всички форми на насилие. Ние поддържаме техните законни искания. Госпожа Аштан трябва да се присъедини към тези изходия. Какво предвижда тя, за да помогне на развитието на Египет по демократичния път? Е, председателя прекъсва, като изключва микрофона на изказващата се, е, госпожа е, Бенараб Ату. Извинете ме, опитвах се не само да ви прекъсна, но и да ви помоля да говорите по-бавно, защото затруднявате изключително преводачите. Но сега ще трябва и да ви прекъсна, защото така или иначе ви свърши времето. Сега колегата Танък. Президента Морси е първият демократично избран президент в Египет след ерата му Борак. Тези свободни избори са стъпка напред, но трябва да видим дали обещанията ще бъдат изпълнени. Първо трябва да се поддържа мирния договор с Израел, за да има стабилност в целия регион. Освен това, трябва да се намери е, окончателно решение на конфликта между Израел и Палестина да има решение основано на две държави. На второ място трябва да се защити коптската общност и да се попречи на салафитите да преследват християните. Приветствам казаното от Мурси за включването на християни и жени в неговото правителство. Мисиоманското братство трябва да се разграничи от а, радикалните елементи, които искат да въведат шарият, а, управление подобно на това в а, Саудитска Арабия, а, което ще доведе до положение като в Иран и което ще доведе до напускане на хиляди египтяни и ще има изолация, освен това на египетската економика. Благодаря. Матиас. Колегата Матия за една минута. Е Благодаря, господин председател изборът на нов египетски президент след Мобарак е отлична новина, но нека да не храним никакви иллюзии. Тези президентски избори изобщо не слагат край на преходния процес в Египет разпускането на парламента преди е, президентските избори беше свързано с различни рискове, защото в момента е, цялата власт е в ръцете на Върховния военен съвет. Законодателната власт е в ръцете единствено и само на президента той ще има право и да промени Конституцията. Това ни тревожи има опасност египтяните да се превърнат в жертви на а, армията, на военните и да се върнат към миналото. Естествено, че не е наша работа да предизвикваме промени в Египет, но е наша работа да ги подкрепяме, доколкото те водят към демократична легитимност. Колегата Белдер, една минута. Контакт благодаря, господин председател. Контактите с християни в Египет, които се свих с нощи, ме убедиха, че положението там е много тревожно. Някои действията на новият президент и мусулманското братство застрашават християните, че тяхното жизнено пространство ще бъде ограничено от исламистските сили мисулманското братство нарушава обещанията си по три важни пункта. Затова призовавам върховният представител да обърне внимание на значението на положението на християнското младсинство в египетското общество. Това първо. Второ, върховният представител, когато преговаря с Кайро, а, трябва да настоява за изпълняване на договорът с Израел. Египетските военни на практика пазят границата с Израел. Обермайер, благодаря. Много египетски християни се страхуват, че новоизбраният президент, член на мюсюлманското братство, а, наистина може да превърне живота им в ад. А, коптката общност са 10-20% от всички египтяни. Потискането на техните, на тяхното вероизповедание в страната в миналото беше много сериозно и това за, него не, за тях не е нищо, о, нищо ново кървавите нападения срещу християни е, говорят сами за себе си и нямат нищо общо с арабската пролет. Затова призоваваме Катрин Аштън възможно най-бързо да направи реална преценка на обстановката. Благодаря. Благодаря, колега Обермайер. Останалите е, оратори Милан Мон. Благодаря, господин председател. Много се радвам за това, че последните избори в Египет преминаха без проблеми и резултатите се приемат. Ясно е, че тези избори и изявленията на военния съвет от преди няколко дни показват, че съществува нещо като двойна власт в Египет. Времената са чувствителни мисля, че тези две ядра на властта трябва да водят диалог и да осъществят един нормален демократичен преход. Е, надявам се и се радвам, че е, правителството на Морси ще представлява е, всички части, прослойки от египетското общество, което е плуралистично. Надявам се, че ще има една многопартийна демократична система, която ще уважава човешките права, включително тези на малцинствата. Както подчертаха други колеги, не можем да пренебрегнем християнското мълцинство, неговите права трябва да бъдат напълно зачитани и не трябва то да става обект на дискриминация. Египет е ключова страна в арабския свят, в целия регион онова, което се случва там, ще има въздействие върху останалите страни в региона. Както каза президента е, Пьотеринг, Египет може да послужи за пример и е много важно решенията в Египет да не доведат до дестабилизация в региона. Радвам се, че международните споразумения и ангажименти ще бъдат уважени. Госпожи и господа, Европейския съюз не може да стои далеч от това, което се случва в Египет. Египет е много важна страна, близо до нас в Средиземноморието. Трябва да следим отблизо това, което се случва и да помагаме тогава, когато можем. Както и да защитаваме нашите интереси и ценности. И в заключение искам да изразя своята солидарност с фундацията Конрад Аденауър, която е изправена пред трудности в Египет voorzitter collega's благодаря господин председател колеги през последните месеци събитията в египет бяха следени с интерес сега очакваме новата конституция която ще определи правомощията на новият президент беше избран за президент човек, който се изправя срещу военния съвет. Въпреки всички трудности, трябва да отчетем положителното в тези събития. Европейският съюз трябва да направи всичко възможно, за да помогне за успеха на демократичния преход в Египет. Това също, също е много важен, има много важна економическа страна. Няма чуждестранни инвестиции, туризмът е замрял хазната е празна. Искам да попитам какви мерки възнамеряват нашите представители да вземат, за да помогнат за възстановяването на египетската економика. Благодаря. Колегата Карим за една минута. Господин председател, благодаря. Наскоро се върнах от Египет направих посещение с други колеги. Това беше преди изборите. Станахме свидетели на трудното положение там. Битката между различните ядра на властта, конституцията, която е нестабилна, имахме възможност да проведем диалог с избрани членове и трябва да призная, че не останах особено убеден за това, че ще се следва път на либерализация, на откритост. Имам притеснение относно правата на малцинствата и жените. Какъв Египет имаме днес пред себе си? Египет, който трябва да подкрепим, но не по начин такъв, че онези, които са на власт, да елиминират онези, които имат различни виждания. Трябва да има общество в Египет, което да се основава на фундаменталните права и свободи, е, да се основава на ценности. Господин Пьотеринг говори като християнин, аз отговарям като мисиоманин. Ние говорим езика на хуманността и този език трябва да стане основната тъкан на обществото, което градим днес в Египет. Благодаря господин Карим. Сега господин Вегенин за две минути. Благодаря, е, господин председател. Е, колеги, от самото начало знаехме, че преходът на Египет ще бъде дълъг и неравномерен. Институционна несигурност, економическа, социална криза, продължаващ контрол от страна на военните и също така възход на исламистските партии, умерени и не толкова умерени. Ясно стана обаче, че а, е, светските демократични сили имат мнозинство в Египет. Бедата е, че те са, не са единни. Новият президент Морси изглежда човек, който разбира огромната си отговорност за обединяване на нацията, за защита на малцинствата и за осигуряване на мирното продължаване на преходът в Египет. Нека му дадем възможност, нека признаем, че той е елемент на стабилност в Египет, да направим всичко възможност, да насърчим неговите първи обещаващи крачки. Сега трябва да насочим вниманието си към предстоящите парламентарни избори, да подкрепяме либералните светски партии, за да няма нова голяма победа на исламистите. Друга наша задача е да усилим натискът върху Върховният съвет на въоръжените сили, за да могат те да напуснат властта. Властта трябва да бъде в ръцете на народа. И това е задача, която те трябва да постигнем заедно. Съветът, комисията, нашата нова политика на съседство трябва да подкрепи под именно такъв преход за социално-економическото развитие на Египет. Не трябва да отклонява вниманието ни фактът, че президентът сега представлява мисулманското братство. Трябва да съдим за него и за политическите партии, които са на власт, само по техните дела, а не по това, което очакваме предварително от тях или от тяхната история. Благодаря. Благодаря на колегата Вигенин. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания и в нейните рамки първо давам думата на колегата Хауит. Мисля, че бях в списъка с ораторите, но така или иначе готов съм да се изкажа. Много от нас се притесняваха, че забавянето в изборите по някакъв начин прикрива манипулиране на вота. Както казах някои от колегите, Ясно е, че има преход в тази страна и този преход трябва да се приветства без да дава напълна подкрепа на която и да било политическа партия. Трябва арабската пролет да се осъществи. Ако изборите се бяха проверили, нямаше да има напредък, осъществяване на идеите на арабската пролет. Аз съм се срещал с представители на мусулманското братство в Кайро. Те казаха, че са готови да работят за плуралистична демокрация, за защита на правата на жените и на малцинствата. Трябва да не заклеймяваме е, направо е, и безцеремонно е, политическия ислям. Трябва да действаме така, че Европейския съюз да поддържа постоянни отношения с Египет и да подкрепяме идеите на арабската пролет. Благодаря. Благодаря и в края на процедурата за спонтанни изказване колегата с Аргентини. Благодаря, господин председател. Имам а, молба към вас. А, щастливи сме, че за първи път в Египет има свободно избран а, президент, но разберете колко му е трудно, защото още преди да бъде избран на президентската институция бяха отнети доста правомощия. Това, за което ви моля е нашия парламент в най-скоро време да покани президента Морси да говори пред нас с което да дадем на Египет сигнал, че сме готови да разговаряме с честно и свободно избрани представители на народите и че смятаме, че той е нашият партньор, а не египетската армия. Това е моята молба. Ако Европейският парламент излезе с такава инициатива, ще подкрепим египетския народ и президент. Председателят, благодаря колега и С това приключихме процедурата за спонтанни изказвания. Сега за заключително изказване колегата Мавроянис. You, благодаря, господин председател. Нека ми бъде разрешено да кажа няколко думи във връзка с изказванията на почитаемите депутати първо, намаляването на финансирането за неправителствените организации. Това е повод за голяма загриженост. Неправителствените организации играят важна роля във всички съвремени демократични общества. Подкрепата за неправителствените организации е ключов е, елемент от нашата политика на съседство. Службата за външна дейност на Европейския съюз внимателно следи този въпрос. Е, госпожа Аштън изрази дълбоката си загриженост за, във връзка с ограниченията, налагани на гражданското общество в Египет. Този въпрос беше, е, е засегнат и в заключенията на съвета по външните работи на 27 февруари 2012. И накрая Ние повторихме пред външното министерство на Египет нашите, нашата загриженост и а, поискахме а, да се отложат разследванията, докато не се приеме нов закон за неправителствените организации. И наистина съдебните действия, процесуалните действия са отложени за април 2013 година и забраната на неправителствената организация е дигната. Обвинението обаче не са отпаднали. Затова Европейската служба за външна дейност ще продължи да посвещава специално внимание на този въпрос и ще бъде непрекъснат контакт с египетските власти. Също така и нашите американски партньори ще следят внимателно развитието на нещата по този въпрос. Някои от вас подчертаха колко важно е да се спазват двустранните споразумения между Египет и Израел. Върховният представител внимателно следи развитието на този въпрос. Но както стана ясно, новият египетски президент ясно заяви, че възнамерява да изпълнява споразумението. Трябва да бъдем бдителни, но трябва да се признае значението на това изявление на президента. Накрая бих искал да благодаря на почитаемите дами и господа депутати за този полезен обмен на мнения относно предизвикателствата, пред които е изправен Египет и неговият новоизбран президент. След разпускането на парламента и а, опитите на Върховният съвет на въоръжените сили да си присвои законодателни правомощия, също трябва да не бъдат оставени без внимание. Дами и господа, Европейският парламент трябва да има, изиграе специална роля в подкрепа на демокрацията и защита на човешките права в целия свят. Пример за това е и Египет. Трябва да се направи всичко възможно, за да се окаже подкрепа на демократичният преход за защита на човешките права и основните свободи в тази страна. Състоянието на тези права трябва внимателно да се оценява непрекъснато. Както президентът Федерик с право каза, приемете, господин председател, а, моите почитания. А, извинявам се за момента, за това, че изглежда, че не ви слушам внимателно, но се опитахме да обсъдим как можем по-добре да вземем предвид вашите препоръки. От името на върховният представител госпожа Аштън уверявам, почитаемите дами и господа, че Европейският съюз ще продължи да отделя голямо внимание на Египет. Очакваме да работим с новият президент, но избраният президент и бъдещото правителство на Египет. Благодаря. Благодаря, господин Маревроянис. С това закривам дебата. Следващото заседание ще се проведе утре, четвъртък, 5 юли от 9 до, 11, до 15 часа и от 15 до 16 часа.